Okay, colleagues, if I can reconvene the meeting. Колеги, нека да продължим с нашето заседание и ще започнем с резултатите от заседанието на координаторите тази сутрин. Започнахме с номиниране на докладчиците. Има три доклада, по които ние сме водеща комисия. Първата тема е свързана с регламентирането на условията за движение по пътищата във връзка с автомобилния превоз. Втората тема е свързана с товарните автомобили и и третата е свързана с документите, е, които се изискват за регистриране на е, МПС. Е, решихме, че окончателното решение за номиниране на докладчиците ще бъде взето на 17 септември на следващото заседание на координаторите, за да можем да консултираме и колегите. По отношение на а, директива 59, а, решението на координаторите беше, че отново, а, извинете, 39, ще се опитаме да вземем окончателното решение на 17 октомври, тъй като Смятаме, че темата е, е важна. Ако няма кандидати от политическите групи, ще е, предложим темата да се разгледа в рамките на доклад по собствена инициатива. А по отношение на директивата за безопасността е, на въздушният превоз, нямаше е, взето решение за докладчик и що се отнася до железопътните превози, ние смятаме, че е, нещата трябва да се разгледат в рамките на, на ЖП пакета. Регламент 443 за 2009 година относно е, емисиите за автомобили е, в контекста на Европа 2020, ние взехме следното решение, тъй като е, става дума за тема, която в крайна сметка е от компетенциите и на Комисията за околна среда и на нашата комисия. Докладчикът ще бъде от социалистическата група. Две делегации ще направят посещение. Едното ще бъде с Северо-Западна Англия, другото на посещение в Вашингтон в връзка с тези посещения ние ще проведем и изслушвания във връзка с 2013 година. Естествено, тогава ще се взимат окончателните решения, но а, до 39-ти ще а, продължим обсъждането на а, посещенията и състава на делегацията. По отношение на а, взаимоотношенията търговски и економически с САЩ, крайният срок също е 30 септември а, а, от а, писмото, което ние сме подготвили а, до Европейската комисия, ще бъде изпратено и на нашите а, партньори, компетентните а, органи в а, САЩ. писмото е във връзка с а, коридора ТНТ е, е, с UPS е, е, е, до комисаря Алмуня по отношение на обхвата на информацията, която ние получаваме, ние ще сме поставили искането за разширяване на този обхват и на този обем от информация, като Същото се отнася и до становището на комисията във връзка с пътните такси, магистралните такси в Франция и таксите за железопътните превози. Тези решения също ще се вземат окончателно на следващото заседание на координаторите, така че надявам се, че нямате възражение срещу съобщенията, които направих. И за това направо ще премина към следващата точка от дневния ред, а именно проекта доклад на господин Елтък относно регламент за насоките на Съюза за развитието на трансевропейската транспортна мрежа. Господин Бак е докладчик от от комисията, е, от е, комитета, економически и социалния комитет. Той ще представи становище. До 16.30 часа не след обед, но нека да чуем първо нашите е, докладчици. Господин Комуцакос ще бъде първият председател. Уважаеми колеги, не искам да набягам толкова на важността на текста, който обсъждаме днес, защото това е ясно. Европейската транспортна мрежа е важен елемент за растежа в Европейския съюз за едните години и за много години напред. Сега се намираме в тежко економическо положение. Економическият растеж, развитието на Европейският съюз са не само наша цел, но и истинска необходимост. За това нараства и стратегическото значение на транспортните мрежи. В рамките на дебата за основните насоки, както и в рамката на обсъжданията по многогодишната финансова перспектива 2014-2020 и предвид на предстоящите ни дискусии по инструмента за свързване на Европа, всички тези елементи са тясно свързани помежду си. Сега да премина към доклада по този доклад. Заедно с господин Ертук ние сме съдокладчици. Господин Ертук ще се спрем а, на измененията, които предлагаме върху предложението на Европейската комисия. Тези предложения се добра основа за дебат. Считаме, че чрез тези дискусии ще можем да подобрим текста, представен от Европейската комисия да направим този текст по-реалистичен в някои елементи и по-амбициозен в други. Считам, че а, успяваме да постигнем а, добър баланс. Направихме опит, а, доколкото е възможно, да отчетем а, безпокойствата, чувствителността на всички заинтересовани страни. А, ние считаме, че сме отчели в максимална степен всички тези чувствителни аспекти. Нашият ръководен принцип беше дали тези предложения отговарят на необходимостта Европейския съюз да има добавена стойност в разработването и реализирането на европейските транспортни мрежи. Централни, централна мрежа, Стратегията за коридори, предложена от Европейската комисия, цели две неща. На първо място да даде европейска добавена стойност и на второ място да създаде стратегически а, програми, а, които отчитат нуждите на всички региони в Европейския съюз и да отговори в най-голяма степен на потребностите на транспорта в единия пазар. Вероятно сте забелязали в нашето предложение, че сме направили минимални корекции. То се отнася до, до картата. Тези добавки, тези промени напълно съответстват на метода, който се предлага от Европейската комисия. Но все пак не трябва да си правим иллюзии. Разбирам, че някои членове на нашата парламентарна комисия, някои от нашите колеги, са изкушени да поискат да се постигне нещо повече, да се включват държави или региони, които те смятат за важни в тази централна мрежа. Но нека да бъда пределно ясен. Принципа за европейската добавена стойност е и спазването на метода не подлежат на преговори за нас, защото този регламент не е от местен характер, той е от стратегически характер в интерес на целия Европейски съюз и трябва да намерим бързо а, решение. Ние искаме да се отваря кутията на Пандора и тази дискусия да се удължава и накрая да ни възпрепятства да постигнем един добър резултат. Затова искам да апелирам към колегите, които уважавам много, да имат предвид този принцип, когато подготвят своите предложения за изменения. Аз разчитам на тяхното разбиране и оля. И така, кои са основните промени, които предлагаме? По-добра организация, по-добра структура на целите. Опитваме се също да засилим оценка на въздействието върху околната среда. да се прави е, е, по-добра преценка какъв ще бъде ефекта върху околната е, среда. Нашето послание е да не търсим съвършенството, а да вървим стъпка по стъпка. Голяма част от гражданското общество участваха в различните етапи на изготвянето на проекта. Постигнали сме реалистичния лимит на възможното. И сега ще преминем към промени, към по-добра координация между различните проекти, към по-добро информиране, към повече прозрачност, към повече отговорност. Всички тези аспекти са подобрени и считам, че по този начин ние успяхме да затвърдим ролята, която играе Европейския парламент. Посланието, което искам да отправя по този въпрос, е, ще го кажа на английски, защото ще се разбере по-добре. Докладчиците, според докладчиците, политиката за темте трябва да бъде по-целенасочена, да отчита целите на стратегия 2020, да бъде по-последователно, по кондернирана по-прозрачна, базирана на изисквания да се спазват определени условия, за да може транспортът да бъде по-устойчив, ефикасен, мултимодален, една истинска мрежа, истинска европейска мрежа с ясна европейска добавена стоеност. Сега преминавам отново на гръцки. Разбира се, ние сме отворени ние сме готови да обсъждаме нови идеи, нови предложения, които да допринесат за допълнителното усъвършенстване на текста. Ще работим в тясно сътрудничество с докладчиците в Сянка, както и с всеки един от вас, с докладчиците в Сянка. Вече извършихме първа обмяна на мнения преди около два месеца в Страсбург. Това са основните принципи, това ни ръководеше в нашата работа, която беше трудна, а трудна. Е, всички добре разбирате защо тази работа беше сложна и трудна. Ние сега е, ви представяме това, което сме свършили, като опит да се подобри текста, предложен от комисията. И а, е, благодарение на вас този текст може да бъде а, усъвършенстван допълнително господин Ертук, с който си сътрудничахме много тясно през последните месеци, сега ще представя по-големи подробности предлож... това, което предлагаме да се включи в текста, за да се подобри още повече предложението на Европейската комисия. Благодаря. Господин Ертук има думата. Той поема щафетата от господин Комуцакос. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, колегата вече спомена основните принципи. Важно е да установим добро сътрудничество, за да постигнем основната си цел. А именно да изградим една европейска транспортна а, мрежа, която да функционира добре. Предложението на комисията за нас е интересно и добро, както и а, колегата Комуцакос вече съобщи. Също времено смятаме, че текстът би могъл да стане по-конкретен, да бъде подобрен така че и колеги, които не са докладчици, не са се занимавали е, по-обстойно с тези теми, да разбират за какво става дума. Разбирам, че повечето колеги се тревожат от е, финансирането. В условията на финансова криза естествено има проблеми. Е, струва ми се, че е, в този случай би трябвало най-вече да обърнем поглед към инструментите и към е, необходимостта от по-добра координация, тъй като до този момент като че ли това именно е слабият, е, е, слабото звено. Повече прозрачност, естествено също. Е, изискваме в измененията, които сме подготвили. Що се отнася до методиката, която се предлага, ние приемаме, а именно създаването на общи, на единни правила и критерии, които да се отнасят до всички региони в Европейския съюз. Не бива в никакъв случай да отваряме отново котията на Пандора в това отношение. Бихме могли в дискусията да се спрем по-подробно на отделни моменти. Много важно е регионалните проекти е, също да не е, бъдат пренебрегвани, но имайте предвид, е, че в случая става дума за европейско законодателство, а не за законодателство, което да се отнася до регионалното равнище. Това, което ни беше нашата основна цел е да гарантираме целите на стратегията Европа 2020 в областта на транспорта. В момента водим консултации по директивата за транспорта и за емисиите. Ето, целта от 20%, както всички знаете, трябва да бъде изпълнена. В никакъв случай не бива да отстъпваме от нея. Да, става дума за емисиите в рамките на транспорта на въглероден диоксид. Член трети, колеги, е много важен, защото там се определят понятията. Именно чрез нашите изменения смятаме, че ние сме конкретизирали този текст и дефинициите на понятията, особено във връзка с член 7 тъй като в него се говори за проекти от общ интерес. Настояваме много за социално-економическият анализ на ползите. Това, според нас, е изключително важно условие. Естествено, ползи, разглеждани в съотношение с разходите, за да може да се прецени доколко е възможно да се постигне така наречената добавена стойност и да постигнем целите, които сме разписали в Европа 2020. Съвсем ясно сме дефинирали целите. Да, Непрекъснато говорим за европейска добавена стойност, но това понятие понякога е доста неясно. Затова сме се опитали да го конкретизираме. Какво разбираме под европейска добавена стойност? Повече прозрачност, повече устойчивост, повече ефективност, по-голяма ефективност. И по-добра приложимост е, на всички инструменти, с които разполагаме. И особено, когато говорим за прехвърляне е, на превозите от е, автомобилния транспорт към железопътния транспорт, в никакъв случай не бива да забравяме и необходимостта да се предотвратяват шумовите емисии и да се намаляват също наличните шумови е, емисии. Тоест, е, тук е, е необходима мотивация, някакви стимули за инвеститорите, които по този начин ще се ангажират с подобни проекти, когато говорим за подвижния състав. Да, мисля, че и гражданите при всички положения ще подкрепят една такава идея, особено когато е, говорим за емисиите, за шумовите емисии е, в е, железопътния транспорт. Не бива да забравяме, естествено, и речния транспорт и природните богатства в Европейският съюз, те в никакъв случай не бива да бъдат е, е, потърпевши и да стават жертва на нашите е, проекти. При всички положения, когато говорим за речните пътища, за вътрешните водни артерии, не бива да забравяме и екологичния аспект. И така наречените морски магистрали, това е едно понятие, което не е съвсем ясно в предложението на комисията. Затова ние сме помолили комисията до декември 2013 година да представи едно съвсем конкретно предложение за това как точно трябва да разбираме тези кори, е, магистрали, морски магистрали и как точно ще е, се реализират е, текстовете, които комисията е предвидила. А що се отнася до е, трансевропейските е, коридори, естествено те би трябвало да се използват като инструмент за постигане на целта, а именно една трансевропейска транспортна мрежа. Необходима е по-добра координация. Предлагаме е, координатори е, да се занимават с е, организацията и управлението, да, това не е нищо ново в крайна сметка, но може би и известно разширяване на техните правомощи ще помогне за една по-добра координация. Включването на регионалното и на местното равнище естествено е важен елемент. Ние сме е, съгласни с това, че тези равнища трябва да се включат естествено. Особено важно е да включим е, най-вече представителите на общинската политика, да кажем е, областните управители в регионите, кметовете и така нататък. Но е, при всички положения ние бихме желали да в по-голям обхват, така да се каже, да се допитваме до населението и затова най-малкото общинските съвети би трябвало да бъдат източник на информация, когато подготвяме е, даден проект, за да чуем мнението на общинските съветници и на гражданите. Ние, освен това, е, съвсем ясно и категорично поставяме искането, що се отнася до финансовите инструменти, държавите членки да бъдат е, информирани съвсем точно и своевременно. Защо искаме това? Защото а, и ние а, желаем от комисията а, отчети, информация за това какви са различните възможности за финансиране на проектите а тези възможности и финансовите инструменти и пътища са а, невероятно много, така че а, това е един лабиринт, един гасталак от а, инструменти, за които трябва да си добре информиран. Така че а, информацията трябва да върви в двете посоки. Държави членки, парламент. И в заключение ще повторя само, че ние сме доволни от това предложение на комисията, но смятаме, че то може да бъде подобрено и конкретизирано. Е, в заключение ще се обърна към всички е, вас, колеги. Е, много ви моля, през следващите седмици и месеци, всеки път, когато имате някаква идея или някакъв въпрос, обръщайте се към мен и към колегата, за да намерим възможно най-доброто решение. И една последна молба към комисията да информира Европейския парламент и докладчиците вече за това как е, е, ще, се, е, как ще подходим към Харватия. Харватия става пълноправен член на 1 януари 2013 година, така че как точно ще се развиват проектите вече и с оглед на разширяването на Европейския съюз, включването на нова държава член – винаги до сега сме работили много е, добре, е, били сме изключително прозрачни, така да се каже, и готови да даваме информация. Надяваме се, че и останалите партньори е, ще бъдат също така отворени към нас. Господин Бак е следващия поред. Имате 4 минути. Благодаря много, господин председател. Само няколко кратки коментара по отношение на становището. През февруари е, Економически и социален комитет изготви своето становище за трансевропейските транспортни мрежи и приветства предложението, свързано с е, трансевропейските транспортни мрежи. Е, съгласява се с е, идеята да има е, разделение между основната мрежа и цялостната мрежа и е, с коридорите. И смята, че коридорите също трябва да бъдат включени в регламента за трансевропейските транспортни мрежи. Разбира се, е, неясно сме с факта, че има и е, спорове по отношение на финансирането на проектите. Е, има проекти, по които може да се планира до 2020 година, други са по-дълги до 2030. Искаме всичко това да се включи в предложеното, в предложението за регламент. Смятаме също така, че можем да подобрим някои части на морските магистрали, защото те е, свързват важни е, точки на Балтийско море или на Средиземно море. Може също да говорим за инвестициите в альтернативни горива. И трябва да продължим да работим по коридорите. Зелените коридори и други инициативи, в държавите членки. Освен това има становище, че а, тези мрежи трябва да се изграждат, използвайки неутрални критерии. Много са важни тези предложения. А, и трябва да се интегрира всичките предложения. Това е много важно. Говорим за европейска добавена стойност. Проблемът е обаче, че че трябва да се вземат предвид конкретните условия. Говорим за минус 60% по отношение на газовете, свързани с промените в климата. Също време има проблеми и с емисиите. И също така бъдещият поток на трафика – Те изисква да познаваме много добре различните видове горива, които ще се използват от а, въздухоплавателните средства, а, а, и пътните а, превозни средства, корабите и прочие до 2050 година, както и влаковете, разбира се. Така че знаем, че има много а, възможности за подобряване на устойчивостта тук. И е, има две е, много важни е, елементи от насоките, които биха помогнали за постигнато на успех. Първо, коридорите трябва да бъдат управлявани съвместно. Ако ли не, националният интерес винаги ще вземе превес и европейската добавена стойност просто няма да бъде постигната. Необходима ни е също така и съвместна администрация на коридорите, без обаче тя да е твърде бюрократична. Може да има един европейски координатор, който да изготвя годишен доклад за развитието на коридорите и е, да се гарантира, че има добър механизъм за справянето с проблемите там, където има липса на, на сътрудничество и координация между националните системи. Сигурен съм, че да си давате сметка, че инфраструктурата а, и изграждането на инфраструктурата може да предизвика и а, много протести и възражения. Затова работата на регионално равнище може да подобри е, приемането на проектите и сме изготвили становище за е, е, публичните консултации в тази връзка. Благодаря. Трима докладчици в Сянка са тук. Чувате имената и на останалите депутати, които ще се изкажат. Иска ли някой друг да се изкаже? Господин Грош? Госпожа Аяла? госпожа Сейналова. Давате си сметка, че колкото повече колеги се изкажат, толкова по-малко време ще има всеки. Някой друг? Добре, в такъв случай. По 3 минути за докладчиците в сянка и 2 минути а, за останалите. А, и наистина не повече от а, даденото време ще бъде много строг. Госпожо Билбао, имате 3 минути. Благодаря, господин председател. Е, добър ден на всички. Нека първо да поздравя докладчиците. Те се справят отлично. Опитват се да подобрят изготвения е от комисията документ. И първо, нека да кажа, че съм съгласна с много от нещата, които чух. Първо, въпроса за дефинирането на добавената стойност е много важен и за включването на местните и регионалните власти, които в някои страни в Европейския съюз имат конкретни правомощи в тази област. И освен това, много важен момент е участието на гражданите. За това трябва да направим съответните усилия, за да изградим връзки, да има обмен на информация, да се обменя добра практика, е, особено е, в онези области, в които вече е, сме видели добри резултати е, в миналото. Важно е да се провеждат и проучвания за целесъобразност. В допълнение към проучванията за въздействието, е, а пък проучванията за въздействието, както каза вече докладчикът, не трябва да са само за промените в климата, а и за околната среда като цяло. Е, Ясно е, че високоскоростните влакове се отразяват на околната среда, също времено значително подобряват придвижването в Европа. Прозрачността на цялата информация е много важна и мисля, че трябва да знаем повече, е, а, за, да прилаг, за да се прилагат инструментите, които разработваме тук, по-добре. Важно е също така да се придаде повече конкретика на дефиницията. И е, имам един въпрос към комисията. Какво смята комисията? Е, може ли да се даде една по-добра дефиниция на магистралите? която да се включи в този проект. Има една малка промяна, която докладчиците направиха по методологията. По отношение на островите, Канарските острови и Крит по-конкретно, тази малка промяна е нещо, което бих могла да приема, но е, Искам да разбера какво смята комисията за нея, за да вземем правит и становището на комисията в своите изменения. И така, ще подадем някои изменения и се надяваме, че те ще добавят към стоеността на предложението. Господин Крамер от името на Зелените има 3 минути. Заповядайте. Благодаря. Е, предложението на комисията е подобрено в известна степен, най-вече по отношение на анализа е, на ползи и разходи, е, като са включени и всички проекти във връзка с ЖП транспорта, с вътрешните пристанища и водни пътища, но Същевременно ние знаем много добре, че са необходими много средства, за да се приключи построяването на един голям проект, да кажем Копенхаген, Хамбург и Инсбрук. Това са повече от 4000 километра, два големи тунела, които трябва да се направят, или Балтийско-Адриатическият коридор – в Австрия там нещата съвсем са затънали, просто защото от Виена до Закел в продължение на 6 часа пътувах само за да измина 300 км. Чудесно беше пътуването. И попитах комисията какво става в крайна сметка, защо е така. Те казаха, ама това е, е само е, така в е, едно, еднопосочна е, линия, ЖП линия, като че ли в тунела, като се построят двупосочни линии и платна, на нещата нещо ще се променят. Но как да разберем какво става? Защо а, Ираклион се появява четири пъти? Защо Лиеш, където има а, голямо пристани, а, голямо летище, естествено, а, но е само на един час или два часа път от а, Брюксел, се появява тук, да кажем, а, това, че в Берлин или на други места в Германия, да кажем и то големи градове, нещата не са в ред и би трябвало да има големи проекти, а ги няма, не се споменават, не е ясно. И в Братислава се строи нова отсечка, тя обаче не е подходяща за товарните превози, а струва страшно много милиарди евро. Особено в граничните е, области, там където е, имаме трансгранична част на проекта, е, Значението е огромно за Европа като континент и не само за Европейския съюз, но от национално значение, да кажем, тези отсечки именно не са. И точно по тази причина те е, се бавят в продължение на 20-30 години. Така че всички тези празноти и слабости трябва да се оправят. Господин Сибър. Благодаря много на докладчиците за работата, която са извършили. Очевидно са положили много-много усилия през лятото, по време на лятната вакансия. Да. Ще се спра съвсем конкретно на подобрения текст в предложен от докладчиците във връзка с европейската добавена стойност, а също и подобряване на отношенията между държавите членки можем да очакваме след едно такова уточняване на дефиницията. Европейската добавена стойност, какво представлява стойност по отношение на даден проект, представляваща допълнителна стойност прямо унази, която би била създадена в останалите случаи и така нататък. Това е изменение 18. В орги, е, оригиналната част на текста вече чухте. А, там се предлага по отношение на даден проект, проистичаща от избора на политика или от финансова намеса, е, като се споменава и структурата и е, е целите, е, които са е, ефективност, е, устойчивост, прозрачност и така нататък. Така че това е само един пример за подобряване и конкретизиране на текста. Съгласен съм с Михаил Крамер за това, че Регионалните проекти не са много подходящ пример в този случай. Има области, които, да кажем, просто са забравени по исторически а, е, причини. Ние трябва да имаме предвид тези затруднения, тези е, пречки и да се опитаме да ги преодолеем, така да запълним е, тези празноти, за които говори колегата Кранър. Освен това, 57, 60, 61, 63, това са измененията, в които има един подход така, на, на свързан с коридорите, който всъщност намалява европейската добавена стойност и съветът би трябвало да се съгласи с предложението за заличаване на тези текстове. Връща ни назад едно такова предложение. И така, колеги, наистина проектите по отношение на коридорите са много, много съществени. Те би трябвало наистина да вземат едно централно място, ако искаме да говорим за европейска добавена стоеност. Благодаря, господин председател. Както са докладчиците, аз също искам да подчертая важността на транспортните мрежи, да ги поздравя също за свършената от работа, за доброто сътрудничество с политическите групи, което имаха, тъй като интересът към тази тема е изключително голям. Искам да се спра накратко на метода. Моля да ми представите, ако е възможно в писмен вид, кое, това, което току-що каза предишния оратор – Искаме строго да се спазват критериите. Трябва да може да бъдем а, оперативни. Това, което се прави, трябва да а, се ползва от доверие. Няма да навлизам в а, подробности, но считам, че а, необходимо да се направи предварително проучване а, на а, критериите ние искаме да се осложняват нещата, нито пък да се забавя прилагането. Ние искаме да се обременява или ускъпява процедурата. Докладът, който току-що не беше представен, е отличен. Разбира се, всичко това трябва да се разглежда в, в контекста на многогодишната финансова рамка. Но не трябва да се обременява твърде много доклада с детайли. Трябва да се запази неговата оперативност. Господин Алкадрауи, искам да благодаря на докладчиците за отличния документ, който са изготвили. Те покрепят по същество това, което предлага Европейската комисия. Читам за важно да се придържаме към практическа методология, да подкрепяме проекти, които допринасят за постигането на целите, които сме се поставили, за постигането на реални резултати да бъдат намерени липсващите частици от европейския пазъл. Необходимо е да се постигне по-голяма техническа оперативна съвместимост. Мисля, че целите са ясно заложени. Някои от основните насоки могат да бъдат усъвършенствани, особено Изменение 44, 4, Натура 2000 райони, включени в Натура 2000, трябва да бъдат а, а, извадени цяло от този проект. Понякога това може да е оправдано, но не винаги. Като цяло обаче считам, че имаме много добра база, на която да стъпим. Госпожа Майснер. Две минути дори сами много. Другите казаха вече преди мен доста от нещата, които и аз трябваше да кажа. Наистина досието е много важно. В никакъв случай не бива да е, отваряме котията на Пандора. Предложението е добро, така че трябва да се опитаме е, да е, го защитим. Защото аз съм сигурна, че ще има и доста е, гласове против. А що се отнася до водните пътища, до пристанищ, вътрешните пристанища и така нататък, мисля, че нещата би трябвало да се запазят така както сме ги обсъждали междувременно вече и имаме текстове е, в тази връзка. Не, не би в никакъв случай да е, позволяваме да отпаднат. Госпожа Лихтенбергер, аз също и от името на моя колега Крамер е, ще благодаря на докладчиците за работата, която са свършили. Той пропусна да го каже в своето изказване. Надявам се, че това, което ще кажа, няма да прозвучи цинично или иронично. Интересно е това, че се разработва нов метод, нов подход който би трябвало да бъде уж по-рационален и да доведе до нещо по-добро. Ето, че се връщаме отново назад. Е, какво? Е, в крайна сметка правим, казваме, абе новото е това, че трябва да включим е, нали, обществеността, политици на местно равнище, на регионално равнище и така нататък. Така че това не е нещо ново. Това, което ми липсва обаче е, е ясно послание какво да правим в рамките на финансовата криза. Тоест, има проекти, които просто са в застой и не се помръдват, тъпчат на едно място, защото е, няма средства. Така че ние трябва да потърсим някакво решение и да го предложим. Естествено, че е много важно да включим гражданското общество, но въпросът е, като кажем гражданско общество, към кого ще се обърнем, нали? Кого точно имаме предвид? Трябва да уточним и това, за да има положителен ефект. Когато държавите членки не са в състояние да финансират дадени е, проекти, защото нямат средства, защото са закъсали в условията на финансовата криза, трябва да е ясно кой ще поеме, така да се каже, техните финансови задължения. Не можем, е, е, например, да правим грандиозни нови проекти, когато е, няма достатъчно средства, не можем да си позволяваме високо надземно строителство, при положение, че то струва 8 пъти повече от другото. така че трябва да бъдем по-скромни. Господин Вандален, господин председател, Аз съжалявам, че ще наруша така поредицата от хвалебство и ще кажа, че аз съм разочарован, защото според мен по отношение на вътрешното кръбоплаване, да кажем, измененията вълшават първоначалното предложение. Пред... Изменение 44 наистина говори за така, необходимостта да се опазят природните ресурси и така нататък. И ако а, нещо случайно нарушава именно този принцип, тогава, да кажем, вод... проекта за водни пътища отпада. Така че това според мен не е добре уточнено и е, няма да доведе до, до нищо добро. Също времено в е, е, едно предложение на господин е, Крамер или в един Господ знае кой го е направил, някой в Федералната република във всеки случай, като че ли нещата се развърняват по отношение на ЖП транспорта и прехвърлянето от автомобилния към ЖП транспорт. По отношение на правомощията трябва да кажа, че Естествено, има различни е, механизми за участие на гражданите, на гражданското общество, е, на различни органи. В е, Нидерландия, да кажем, е, е, компетентните органи за е, водните пътища и за корабоплаването, вътрешно или е, морско, речно, естествено, е, трябва да се произнесат, но. Е, и други страни. От друга страна този анализ, социално-економически анализ е, на разходи и ползи, е, ми се струва, че просто ще направи нещата невъзможни. Така че благодаря, господин председател, не съм доволен. Благодаря. Методът, който се прилага от комисията за разпределението на проектите, за мен е разумен. И извежда докладчикът също смята така. Все пак трябва да се каже, че критериите, предложени в това предложение, са един добър е, подход, който успява да включи е, всички елементи, включително и националните власти. Говорихме за основните принципи. Трябва да се подкрепят националните органи, и са ни необходими сериозни критерии, като например взаимен интерес. Това означава, че ние няма да ще избегнем проблемите при изглеждането на големи проекти, които носят добавена стойност. има някои сериозни проблеми, включително и с пристанищата, които трябва да се разрешат в някои страни, включително и във Франция. За в бъдеще ще трябва да се занимаем в повече подробности и с железопътния транспорт, защото той е важен от екологична гледна точка. Трябва да мислим за економическия натиск, трябва да мислим за създаването на възможност за връзка между всички елементи на европейската територия, включително и островите. И тук има конкретни упоменавания и на конкретни държави членки. Има нещо обаче, което в никакъв случай не трябва да правим. Не трябва да правим предложението на комисията по-слабо, да му отнемаме силата, защото а, в миналото а, по тези проекти са били инвестирани милиарди и мисля, че не е подходящо съветът а, сега да реши да кара по-ефтинко. Господин аз благодаря, господин председател. Искам да изразя своето уважение към двамата докладчици, е, господин Комуцакис и господин Ерток, е, които работиха заедно и са работили отлично, според мен. Има някои елементи, с които те се опитаха да надхвърлят е, предложението на комисията, без да се преначертават картите, ако щете, спазвайки по-скоро основните критерии и спазвайки основните насоки за развитието на Европа до 2000-та година. Има критерии, които действително трябва да се спазват. Става дума за изискванията за социално-економически анализ, който може да ни гарантира една действителна добавена стойност на тези проекти. А, това е един от начините да се определи дали те имат добавена стойност. Сега, един по-конкретен въпрос, който искам да спомена тук. И двамата докладчици добре използват предложенията, които възникнаха по време на дебатите. Ето, например, по време на едно от изслушванията видяхме, че има слабост в предложението, що се отнася до критериите за определене на статута на островите. Говорим за някои от най-големите острови в Средиземно море, милиони души, които са откъснати от европейския пазар, които не са интегрирани, които са далече от осите на развитие. Става дума за Крит, става дума за Сардиния. трябва да са включени тези острови, за да може а, надеждите на хората а, там да са интегрирани в Европа, действително да се сплътнат. Господин Грош. Благодаря, господин председател. Според мен предложението на комисията е най-доброто, което сме получавали по тази тема през последните 15, може би 20 години. То съвпада и с основните цели, е, които сме определили ние тук в парламентарната комисия. Трябва да разглеждаме предложението като цяло. Не бива да се е, задълбочаваме в е, подробности. Нещата ще заработят, ако обаче ние подсигурим финансирането. Днес, малко по-късно след това, вече ще говорим за финансиране и за, изобщо за многогодишната финансова рамка, така че това е много важен аспект. Ще го обсъдим пак. Освен това, 80% от нашите средства като че ли ще отидат за проучвания и изследвания, а не толкова за изпълнение на самите проекти. Виждам, че е, има е, предложени различни е, е видове изследвания, много множество изследвания, като че ли не само там ще отидат парите. Е, колегите вече говориха за този е, текст. И освен това, взаимоотношенията ни с държавите членки. От една страна, както знаем, има една засилена роля на комисията, която ние желаем в крайна сметка да видим и очакваме от комисията, но от друга страна, като че ли това някак си обезкуражава държавите членки. В никакъв случай не бива да го правим. Така че да обесърчим държавите членки. Не. Трябва на всяка цена да предвидим и едни е, междинни прегледи, така че да можем да проверим дали постигаме ефекта, който сме си поставили. Госпожа Аяла има думата. Благодаря, е, господин председател. Аз също ще подкрепя колегите, които похвалиха докладчиците по отношение на е, методиката, на анализа на разходи и ползи. Е, всичко това е много важно. Естествено, че методиката е разумна и аз нямам възражение. Естествено, смятам, че не, всеки гледа от някакъв собствен ъгъл на нещата. Виждам, че Лас Палмас е изпусната. Например, не, не можах да прочета нищо за нея, но точно за това и ние имаме възможност след това да внасяме изменения. Да. Вярно е, че има предвидени различни изследвания, е, изследвания, които би трябвало да насърчат е, развитието на европейско равнище, но също времено ми се струва, че е, нещата някакси се изместват повече към Северна е, и Североизточна Европа, а не толкова към Централна Европа и към е, трансграничните проекти. А, а много често те са а, изключително полезни. А, не знае какви са причините. А, може би има национални, може би има финансови причини и съображения, но Европейският е, проект е, е, и проекта с еврозоната, с общата парична единица в момента е в криза. Да, има страни, в които нещата се развиват добре, това е Германия, но има и страни, в които се извършват в момента драстични економии и съкръщения. Така че ние би трябвало да общуваме малко по- тясно помежду си и да обменяме мисли и опит във връзка с тези общи инфраструктури, които сме си поставили да разви... като цел да развиваме. С госпожа Лихтенбергер бихме могли да поговорим да, за някои от общите проекти. Господин Дебакер, благодаря, господин председател има някои изменения, които наистина са осъдачаващи. Съгласен съм с господин Ван Данен за изменение 44, който така, говори за включването на регионалните органи. Добре, ние така и така се консултираме е, с националните компетентни органи. Е, струва ми се, че по този начин се разводняват нещата и не бива да действаме така. Това, което е, е много важно са и морските, и речните, вътрешните пристанища. Има един дълъг списък в това отношение. Освен това, системата за оперативна и техническа съвместимост също е един много важен момент. Комисията го е споменала, но мисля, че би трябвало да се задълбочи този аспект. Да, проектите, инфраструктурните проекти, които са с трансграничен характер, са много важни. Те ти е, ще е, постигне целта и е, размерите, които желаем в крайна сметка мрежата да постигне, е в случаите, в които държавите членки действително са в състояние да финансират задълженията си по изграждането на тази обща мрежа. Аз също бих искала да подкрепя е, мнението, че докладчиците са подобрили текста на комисията. Що се отнася до а, конкретизиране на понятията, на а, методиката, на анализа, за който вече стана дума, за европейската добавена стойност, а, плановете за 2014-2013 година и след 2014 година също са съществени. Ще спомена и Бялата книга економическото сближаване, но и териториалната кохезия са от съществено значение и са в тясна връзка с въпросите, които се обсъждат в предложението на комисията. Освен това, колегите вече се спряха някои изменения, които могат да бъдат подобрени. Няма да говоря за тях. Госпожа Цика, благодаря много, господин председател. Поздравление на докладчиците. Първо няколко коментара по отношение на методологията. В 11-то изменение виждам, че докладчиците предлагат да се подобри метода на комисията и се споменава а, методологията. Мисля, че тя е важна а, за постигане на прозрачност и от гледна точка на предстоящия средносрочен преглед е важно методологията, която комисията прилага да бъде включена в приложение към този документ. Другият ми коментар е следният. И аз съм съгласна, че списъкът на вътрешноконтиненталните пристанища трябва да бъде включен в приложение 2. Трябва да има поменаване на всички пристанища с карта. И тук ще подам изменения за включване на Галац, Браила и други градове в Румъния и пристанищата по реката. Защото те са важни за Румъния и трябва да се включат в приоритетите. Необходими са ни и връзки между различните видове пристанища, железопътните мрежи и пътните мрежи, за да има възможност за прехвърляне на товари, включително и с оглед преминаването на границите. За това ще подаме изменения по отношение на основната мрежа. Благодаря. Господин Пакела, от името на комисията, вие, господин Пакела, със сигурност сте забелязал с каква дисциплина членовете на нашата комисия се придържаха към отделеното им време, така че се надявам, че и вие ще направите същото и ще се ограничите до 5 минути. Благодаря, господин председател. Да, ще се опитам. Комисията приветства изготвения доклад, който за нас е много добър и до голяма степен е в духа на предложението на Европейската комисия, която има за цел една мрежа от транспортни коридори, която да бъде по-ефективна и по-силна да има по-голяма прозрачност. Мисля, че на практика текстът се подобрява с това предложение. Благодаря на докладчиците за това и съм сигурен, че продължаващата процедура на работата в комисията ще донесе още повече подобрения. В момента обсъждаме с докладчиците няколко елемента, именно оценката за въздействието върху околната среда, оценката за промените в климата, както и СБ, ЦБА, смятам, че е важно тези елементи да продължат да бъдат съвместими и е, е важно да се оценят всички административни елементи също и да бъдат анализирани. Имаше няколко предложения, направени от няколко депутати. Първо, средносрочния преглед за 2013 година, на практика а, а, а, за нас а, не е логично а, законодателство, което се приема в началото на 2013 година, да трябва да бъде преразглеждано в края на същата година. Разбира се, ще продължим да наблюдаваме как ще се развива текста. След това по отношение на член 44 за водните пътища, комисията споделя позицията на господин Ерко тук, че трябва да се спазват напълно изискванията за околната среда а, за всички видове транспорт, но същевременно а, предложеното а, изменение 44 надхвърля а, а, необходимите мерки за а, защитаване на околната среда и, и би могло да доведе до една ефективна забрана за развитие на водни пътища в много части на Европа. Така че ще работим с докладчиците. Целите на предложението трябва да останат, но не трябва да води до е, е, такива ограничителни мерки. Още нещо. Един елемент, по отношение на който комисията е особено впечатлена от свършената работа, а, а именно коридорите. Мисля, че дискусията в парламентарната комисия значително подобри текста за коридорите, разшири обхвата на дискусиите и се а, а, прави необходимото да бъдат включени е, всички действащи лица, е, всички заинтересовани страни. След това е, втората точка, методологията. По същия начин докладчиците прилагат методологията на комисията и то по един изключително стриктен начин. Има само няколко промени в картите и тези промени са обосновани в духа на методологията. Така че много се радвам, че членовете на комисията са готови да следват този пример и може би с тяхно участие картите ще се подобрят в още някаква степен и е, ще е, останат една солидна основа за инфраструктурата в Европа. Благодаря, господин Пакел. Господин Комуцакос, заповядайте. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на всички колеги, които взеха участие в днешното разискване. Както тези, които изразиха положително мнение, така и у нези, които бяха критични, тъй като има аргументи, които трябва да бъдат отчетени. Беше поставен, бях поставени въпроси. Ще започна с една важна тема, а именно финансирането на проектите и възможността държавите членки да допринесат за намирането на финансиране. Един автомобил, дори много добре оборудван, ако няма добър двигател, няма да струва кой знае какво дебата за бюджета 2014-2020 и по механизма за свързване на Европа се отнася и до един важен друг аспект, а именно проектните облигации. Всички следим отблизо този въпрос. Господин Канчан прави всичко, за да се подобрят нещата. Този дебат не е дебат, който трябва да бъде воден от нас. Това е важна тема, но все пак трябва да се фокусираме върху нашия текст. Относно това дали се предлагат допълнителни дефиниции. Всички, които участват в процеса, трябва да са наясно за какво точно говорим. Трябва да имаме яснота а, кои са основните а, концепции, основните понятия, например, а, свързаността на мрежата и прочие. Нещата трябва да са по-разбираеми. Относно морските магистрали, аз се изслушах внимателно казаното от комисията. Това е важен проект. Не бива да се подценява важността на морския транспорт, когато се разглеждат различните видове транспорт. Това е транспорт, който в голяма степен е щадящ околната среда и също важен и в много други отношения за гражданското общество. Целта ни е не да се затруднява конкретизирането на проектите, а да се улесни конкретизирането им и тяхното реализиране. Необходимо е да се намерят решения на проблемите. За това трябва да има добро разбиране между всички заинтересовани страни. Трябва да има сигурност за пазара, за инвеститорите, за да може да върви напред реализирането на даден проект. Ние трябва да подпомогнем този процес, а не да го затрудняваме. На следващо място за методологията. Ние не предлагаме тази методология сляпо, без да сме обмислили Ние проведохме публично изслушване, което доведе до редица заключения и тези заключения трябва да бъдат отчитани. Имаме изменение, което е в пълно съответствие с предлаганата методология, въпреки че там се предлага летището в Ераклион това беше все пак резултат от публичното изслушването. Това беше в резултат от един голям дебат. Има и друго изменение, което е в съответствие с метода и може също да бъде обсъден. Става въпрос за Харватия. Тук трябва да обмислим въпроса скоро Харватия ще бъде пълноправен член и не бива да игнорираме този факт. Може би да предвидим една клауза за гъвкавост по отношение на Харватия. Този въпрос ще бъде разрешен, предполагам, с течение на времето. Изменение 44. Ние внимателно изслушахме вашите бележки. Господин Артук и аз сме убедени, че съществува решение, че то ще бъде реалистично решение. Благодаря за участието ви в този дебат отново. Благодаря. Колеги, много-много ви благодаря за конструктивните изказвания, и както и моят колега вече каза, е, благодарим особено е, сърдечно на тези, които бяха по-критични, които е, ще ни е, насърчат да направим текстовете, които предлагаме на вашето внимание, още по-добри. Колегата Комоцакос съвсем точно е, поясни каква е нашата цел и какво се опитваме да постигнем. Мисля, че много от вас просто не знаят как точно се стигна до това предложение и до тази дискусия. Много често отиваме от дома, но не винаги разговаряме с съответните хора, които работят в компетентните органи на национално равнище. За да се информирате и да знаете колко пъти държавите членки е, е, в крайна сметка е, са участвали съвсем активно, както при разработването на методиката, така и при разработването на картата. Държавите членки от самото начало започнаха активно да участват. Така че трябва да знаят това и колегите, които не са съгласни с този подход. Освен това, много важно е, естествено, е, ние като парламент е, да вземем е, полагащата ни се позиция. Съветът на практика на много решаващи места в текста на предложението. Там, е, където действително има е, устойчивост, където има е, по-задължителен характер, където има повече точност в изказа, съветът на практика е премахнал текстовете, така че ние отново трябва да връщаме нещата към първоначалният вариант на комисията и така че той да отговори, в крайна сметка, целият текст на нашите виждания и на нашите цели. Освен това, Видовете транспорт, ЖП транспорт, вътрешно корабоплаване, според някой от вас, излизат на преден план. Аз лично смятам, че това е правилният подход. Естествено, в условията на демокрация всеки има право на свое мнение и всеки има право в крайна сметка и да греши, но аз мятам, че това е правилният път. А, тези от вас, които са докладчици на Европейският економически и социален комитет, би трябвало да знаят, че и докладчици е, по ЦЕФ е, би трябвало да знаят, е, че това ще бъде подкрепено от нас и от мен, и от докладчика. И аз мисля, че това е в крайна сметка наистина нещо, което ще допринесе за една европейска добавена стойност. А по отношение на картите на, в рамките на, ТНТ, както и колегата а, Дебакър говори, да, аз съм съгласен с критичните бележки за това, че системата ТНТ би трябвало да бъде по-прозрачна. Не, в момента като че ли е малко непрогледна, така че тук можем да постигнем подобрение. Благодаря. 28 септември е крайният срак за внасене на изменения. На 27 ще гласуваме, но преди това естествено е предвидено и заседание, на което ще обсъдим измененията. А сега а, приключваме с тази дискусия и ще продължим с господин Беге и господин Калфин по темата многогодишна финансова рамка. Okay, item... Уважаеми колеги, предлагам да преминем към следващата точка от дневния ред, а именно размяна на мнение с докладчиците на Европейския парламент за многогодишната финансова рамка, господин Бьоге и господин Калфин. Най-напред искам да приветствам и двама ви с добре дошли в а, нашата комисия и да ви помоля да ни запознаете с актуалното състояние на преговорите и а, за резултатите от а, неформалният а, съвет а, в а, Никозия. Какво е отношението а, за механизма за свързване на Европа, стратегията за растеж в Европейския съюз за преодоляване на економическата и финансова криза. Ние сме силно заинтересовани да чуем вашето мнение, защото сме малко изплашени в нашата комисия че механизма за свързване на Европа по един или друг начин ще бъде значително окастрен или може дори изцяло да изчезне, изчезне, а ние много държим на него. Не зная кой би желал да започне. Вие решавате как ще направите това. Може би се редувате кой започва пръв в различните комисии. Нека да започнем с господин Калфин. Имате думата. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги, благодаря, че ни изчакахте да пристигнем на това заседание, защото сега навлизаме в етап, когато Европейският парламент трябва да има координирана и много целенасочена политика за многогодишната финансова рамка. Господин председател, вие споменахте за преговорите и че имате известни безпокойства. Мога да ви кажа, че ние не водим преговори с съвета, ще обяснят какво точно правим, но аз също споделям вашето безпокойство, че съветът все още е далече от приемането на позиция и известно е как съвета взема решение понякога, което означава, че може да се стигне до не особено логичен или последователен компромис. Преди да започнат да финализират своята позиция, ще ни е трудно да разберем какви са намеренията им. Както споменахте миналата седмица бяхме я поканени на срещата на съвета по общи въпроси. Това беше неформална среща. Кипърското председателство го организира в Никозия. И единствената тема на тази среща беше многогодишната финансова рамка. Има две новини, които се очертаха по време на срещата. Ще ви кажа кои са те и какво е нашето усещане. Ние обсъдихме този въпрос на заседанието на Комисията по бюджети. Председателя на Европейския съвет, господин Ван Ромпой, ще свика извънреден съвет през месец ноември много е вероятно това да бъде на 22 и 23 ноември. Това заседание ще бъде посветено в частност на многогодишната финансова рамка. До сега този въпрос се разглежда в различни конфигурации на съвета и не се обсъжда достатъчно добре. Следващия съвет през октомври ще обсъди стратегията. Това е предложението на господин Барозо за Банковия съюз. Нашият, нашият скромен опит до сега показва, че годишната финансова рамка е огромна тема за обсъждане. И като толкова голяма тема, просто се пробутва нататък. Но през ноември ще има извънреден съвет, а, посветен изцяло на многогодишната финансова рамка. Идеята на съвета е да се стигне до общо споразумение до края на настоящата година. И това е нещо положително, тъй като ние също бихме искали да се постигне съгласие максимално бързо. Има законодателни актове на европейско и национално ниво, които трябва да бъдат прияти и това изисква време, ако искаме да започнем програмите по многогодишната финансова рамка от 1 януари. На второ място, втората новина е без особен а, ентусиазъм, съветът се договори да започне преговори по правното основание. Това е от особен интерес за Комисията по транспорта, защото означава, че преговорите за правното основание за механизма за свързване на Европа ще започнат, когато съветът е готов. Е, има някои въпроси. Не знае точно докъде са стигнали нещата по механизма за свързване на Европа в съвета. Има въпроси свързани с заетостта. Госпожа Берес е готова, нейната комисия е готова. Те предлагат да започне диалога с съвета. Миналата седмица на неофициалната среща се договорихме, че ще започнат обсъждания по всички файлове. Има два основни проблема, които бяха обсъдени в Кипър. Първо, метода на работа и по какъв начин Европейският парламент и съветът ще се взаимодействат. Моето разбиране е и мисля, че това е наше общо мнение, тъй като го, сме го обсъждали, че министрите не искат да започне един безконтролен процес с отделни правни основания. Министрите, ако нямат мандат да се договорят за нещо, те не могат да се договорят. И на второ място ние приемаме принципа, че нищо не е договорено, докато всичко не бъде договорено. И на всеки етап те могат да спрат преговорите. Беше казано, че държавните глави най-вероятно няма да се фокусират само върху въпроси, свързани с цифрите в многодишната финансова рамка, но може да бъдат обхванати и други области. Позицията на Европейския парламент отново е, независимо какво ще бъде решението на Европейския съвет, съвместното вземане на решение, както и процедурата за даване на съгласие, ще бъдат обмислени. Те са свободни да решат какви пакети да бъдат предложени, но парламентът не може да бъде поставен пред свършен факт при взето решение да му се каже това не може да е обект на преговори. Ние освен това заявихме, че парламентът не е готов. Искам да призная, че може би малко сме преувеличили, защото няма официално срещ, решение, но това е в рамките на общите принципи на парламента, а именно, че парламентът няма да разгледа споразумение на държавните глави, докато не бъде постигнато съгласие по всички въпроси. Ако имаме такава силна позиция, Европейския парламент има големи шансове да окаже влияние върху решението. Кипърското председателство представи документ, който е резултат от консултациите, двустранните консултации с държавите членки, проведени през това лято. Обеден съм, че ако не сте се запознали с този документ, ще можем да ви го предоставим. Секретариатът е, на комисията ще може да го получи. Това е документ, който може да бъде наречен провокация. Има множество изключителни идеи. Не може да бъдат осъществени много неща, които са там. Освен това има много точки, за които държавите членки казват, че не подлежат на преговори. Основното безпокойство на парламента е, че се казва, че тъй като няма споразумение за увеличаване на бюджета, има очевидно решение да се намали. Но аз лично не съм виждал такова споразумение, защото има разделение в мненията в съвета. На второ място, в документа се казва, че ако има съкръщения, те ще обхващат всички политики. Това означава хоризонтално да се направят съкръщения. Такава права подстрижка. Но ние не приемаме такива окастряния. Ако съветът иска да представи намален бюджет, очакваме тогава съвета да преразгледа всички политики и да каже кои политики да отпаднат при този намален бюджет, иначе не е възможно да бъдат осъществени тези политики. Особено внимание се обръща в документа на Кипърското председателство на механизма за свързване на Европа няма пълна подкрепа по а, телекомуникациите. За това а, се говори, че може да бъде а, съкратен механизма за свързане на Европа или пък да отпадне, но аз лично не съм виждал подобно нещо. Ние бихме искали обаче да имаме бюджет, който да стимулира растежа и работните места, а не само да бъде лист хартия. Освен това, те отбелязват, че има проблем с 10 милиарда, които трябва да бъдат отнети от Фонда за регионално развитие. Има идеи за ребатите. Това е нещо, което бихме могли да подкрепим, но не съм голям оптимист. Има и други неща. Документът е много интересен и ви го препоръчвам като четиво. Що се отнася до същността, съветът е разединен по различни въпроси, които са свързани с бюджета и с многогодишната финансова рамка. Пътят напред е, че председателството ще изготви нова преговорна котия. Те казаха, че ще е готова през септември. Може да има леко забавене. Ние все още не знаем какъв ще е подходът им. Надявам се да не е подходът на датското председателство, където се включваше всичко в тази преговорна котия. Това намалява драстично възможностите на парламента да участва. Друг въпрос който искам да представя на вашето внимание, са заключенията на Европейския съвет. Съгласно Лисабонския договор се подготвят от председатели на Европейския съвет, от господин Ван Румпой. При сегашната ситуация ние нямаме официална форма или механизъм за преговори с председателят на Европейския съвет защото наши събеседници са министрите от съвета по общи въпроси. Надявам се този въпрос да бъде отново обсъден. Той вече е обсъждан многократно в контактната група от председатели на парламента. Трябва да видим как може да се процедира в бъдеще. Парламентът каза ясно, че няма да приемем никакво споразумение, което да не е, което да не е предварително консултирано с нас. Или ако бъде договорено нещо, ние се запазваме правото да бъде предоговорено. Това са последните развития от миналата седмица. Благодаря, Господин председател, казва господин Бълге, само няколко допълнителни е, коментара. преговорите бяха ясно очертани. И техните резултати ще са много важни за нашата законодателна работа за многогодишната финансова рамка и за всички допълнителни елементи за управлението на бюджета. И така в началото на изказването си искам да кажа, господин председател, че ние а, високо ценим факта, че сме а, а, поканени тук и че от вас, като председател на Комисията по транспорта, получаваме много ясни и конкретни послания. Благодарим за това добро сътрудничество. Сега, какво правим в в съвета по общи въпроси. Има един пилотен проект, който е договорен а, в преговорите, а, ръководени първоначално от унгарското председателство, после полското, после датското, а сега кипърското. Става дума за пилотен проект и е много важно да се види какви ще са крайните му резултати. За първи път една делегация на парламента е поканена да участва в обсъжданията в съвета по общи въпроси. така. А щом веднъж сме успели да влезем там, вратата трудно ще се затвори е, пред нас. Това е нова процедура, защото в крайна сметка тук имаме процедура, при която ние даваме своето одобрение, да или не. Това не е съвместно вземане на решение, но темата е изключително важна и е, новата процедура и е, реалният процес на научаване на новите процедури в съвета лека по лека ще ни доведе до един по-добър начин на водене на преговори. Както спомена Ивайло, два часа говорихме само за процедурите и е, се надяваме, че ще, имам, ще постигнем разбирателство с кипърското председателство. Но на този етап е много важно да има ясно разделение между процедурите, по които има съвместно вземане на решение и е, процедурите по многогодишната финансова рамка, които са в ръцете на парламента. И разбира се, е, нашият секретариат е, положи много сили, за да подготви много ясни документи за това къде се намираме в момента – е, защото е ясно, че на някои етапи на преговорите могат да се обсъдят някои ключови моменти и ние няма да се намесваме там, където има съвместно вземане на решение, е, защото тогава се включват комисиите, е, които отговарят за съответната тема. Същевременно обаче ние винаги ще участваме, както сме заявявали и до сега. Моето лично усещане тук, е, разбира се, не искам да критикувам съвета по общи въпроси, защото в момента съветът провежда множество двустранни срещи, много повече, отколкото в миналото и тази процедура е полезна. Но се опасявам, че се водят твърде много разговори по програмите, по които има съвместно вземане на решение и Европейският съвет изглежда поема все повече отговорности придърпва ги към себе си, а отговорността на съвета по общи въпроси изглежда се поизпразва. време е отново да прочитат Лисабонския договор, за да видят че съвсем ясно са определени темите, по които има съвместно вземане на решение. Комисарът Левандовски ясно заяви, че комисията поддържа своята позиция за многогодишната финансова рамка. И точка. Това е много важно. Що се отнася до кипърското председателство, той излезе с един документ, който е провокативен. Държавите членки по-ясно декларират какво искат и не само тези, които искат намаление с 100 милиона, а и онези, които искат да има яснота за това какво се има предвид под а, економически растеж и заетост. И очакваме становищата на по отношение на междинния доклад. А, говори се и за разликите между бюджетните цифри, които се обсъждат в съвета и също времено някои политически поети ангажименти от Европейския съвет или от а, съветите на министрите миналото. Така че а, е, не мисля, че е подходящо а, е, да бъдем обвинявани, че все бутаме а, е, да се надхвърлят дадени а, горни прагове за а, бюджетите по някои теми. В крайна сметка трябва да се види какви са ангажиментите, които трябва да бъдат изпълнени. Това е важно, за да се вземе прави цялостният контекст. Стана малко смешно. Дойде един оратор на вечерята, много добър оратор, който обясни колко важни са телекомуникациите и широколентовият интернет за економически растеж и заетостта в Европа. Тогава се обърнах към кипърското председателство и казах, вижте какво, ако сте поканили този оратор, ако вярвате в това, което той твърди пред нас, тогава е крайно време да включите този елемент и в своето предложение. Не трябва да остава нито един дом без широко лентов интернет. Всички казват, хайде да се занимаем с енергийните мрежи и така нататък е, и, оставят телекомуникациите на страна. Това просто не е реалистично. Що се отнася до процедурите, които тъкат в момента, Нека да ви припомня, че започваме да работим по междинния доклад и неговият първи вариант ще бъде е, на разположение на 14 или 17 септември. След това ще се обсъди в бюджетната комисия и крайният срок за подаване на изменения е, за членовете на комисията и за Становището на конкретните комисии е 26 септември. Всичко това означава, че когато получим тези изменения, ще има още една стъпка, е, по-конкретно да се коригира изготвения текст, защото не знаем какво ще стане на 24-ти, защото може съвета по общи въпроси да излезе с нов документ. Ще направят ли някакво усилие да преминат по-нататък, въобще какво може да се очаква. Затова е добре да сме сравнително гъвкави и да можем да реагираме бързо на, на евентуалното решение на съвета. А, и след това в бюджетната комисия се гласува на 10 или 11 октомври и след това на второто пленарно заседание през октомври се гласува по темата. Не знам какво ще стане с мини, с мини пленарното. Може да се гласува и във вторник в ноемвринската сесия. Твърде късно ли ще е това, за да се повлияе на Европейския съвет? Затварят ли се така вратите за преговорите с кипърското председателство между октомври и ноември? И дава ли достатъчно възможност на съвета да реагира по подходящ начин на позицията на парламента? Затова трябва да бъдем гъвкави, трябва да си дадем сметка, че може да се наложи да коригираме доклада в зависимост от случилото се от другата страна на масата на преговорите. Разбира се, е, в четвъртък в Страсбург ще се срещнат с докладчиците, е, информираме се едни други, е, как вървят нещата по законодателството и процедурата за многогодишната финансова рамка. Но като цяло може да се каже, че на този етап вървим добре, на стартът ни е добър, обединени сме. Има някои спорове между някои комисии, които трябва да бъдат разрешени много бързо, защото само така ще успеем да постигнем успех. Председателят, благодаря много. Нека да ви информирам, че нашето становище ще бъде гласувано на 18 септември, е поне така възнамеряваме, така че на следващия ден ще го получите в комисията по бюджета, така че би трябвало да спазим сроковете. господин Рике, госпожа Яла Сентър, Сентър и господин Канчан са в списъка ми. А, е, кой иска друг да се изкаже? Вдигнете ръка. Доминик. Благодаря, господин председател. Благодаря на а, Ивайло и на Раймер. Благодаря за това, че от повече от две години водите доста а, трудна битка. А, искате да пробиете бронираните врати на държавите членки. В нашата комисия ние имаме особен интерес към механизма за свързване на Европа. Това е голяма възможност за нас да участваме в растежа и в борбата срещу безработицата. Това е и уникална възможност да се постигне напредък в изграждането на транспортната инфраструктура в Европа. Малко сме обезпокоени, когато чуваме за трудностите, за това, че иска да се съкрати бюджета общо с близо 100 милиарда. Това е нещо, което ви занимава ежедневно. 50 милиарда са половината от 100 милиарда, които предлага съвета. Има действително такива безпокойства. Държавите членства, членки в съвета говорят за растеж, за борба с безработицата, за заетост и прочие. Но когато дойдат в Брюксел или в Страсбург, оставаме с впечатлението, че сякаш са представители на други правителства. Ресорните комисии трябва да започнат дебат, както предлагате вие, по въпросите от техния ресор. Трябва да бъдат разговори с съвета по тях. ресорните комисии трябва да работят и да сега, когато се подготвят цифрите за междугодишната финансова рамка. В нашата комисия ние сме на доста противно мнение а, относно съкръщенията, които се предлагат а, за механизма за свързване на Европа. Аз имам а, впечатлението, че сякаш сме подложени на шантаж. Въпреки това трябва да бъдем реалисти. Тези 6 милиарда означават, е, че ще бъдат изключени държавите, включени в е, кохезионната е, политика. Десете милиарда от кохезионния фонд – са 85% от финансирането. Когато се правят инвестиции, понякога се влагат средства в общински басейни вместо в инфраструктура. Искаме да има инфраструктура с добавена стойност. Разбира се, това затруднява държавите, но това е свързано и с европейската интеграция. позицията на Комисията по регионално развитие. Разбира се, тя защитава не точно позициите на държавите членки. Те са открити за започване на официален триалог. Позицията, която се изготвя в триалога, е позиция на Европейския парламент. Бих искал това да бъде позиция на Транспортната комисия. Комисията по бюджетите може да бъде като посредник в това. Комисаря Лавандонски трябва също да каже, че трябва да са централизирани нещата. Парламентът не трябва да излиза с две диаметрално противоположни а, позиции при воденето на триалога. Не можем да си а, а, позволим да се движим а, а, паралелно, без никога да се доближават а, нашите позиции. Въпросът очевидно е от особена важност. Госпожа Аяла Сендер има думата. Благодаря, господин председател. Ще свържа моето изказване с казаното от е, е, господин Рике. Е, независимо от трудностите, господин Беге, добре, че има напредък. Известен напредък в позицията на съвета се събелязва все пак. А именно той признава е, необходимостта от диалог. И все пак трябва да установим. Това показва и решението в е, Комисията за регионално развитие. Там започнаха преговори и консултации. В един момент в който нашата комисия все още не е започнала с този процес. Все още се занимаваме с други въпроси, но хубаво е вие като координатори на преговорите да призовете към придвижване е, на страните, имам предвид съвета най-вече, към това, което е, е възможно да се постигне е, 80%. Е, сме постигнали все пак е, в резултат на усилията на господин Беви и господин Калфин. Да, това е, трябва да се напомни. Нека да изясним нещо с помощта на двамата експерти по многогодишната финансова рамка. Господин Калас а, говори много често за това, че тази сума от а, 100 милиарда ще изчезне в рамките на Кохезионния фонд и така нататък. Но това е всъщност елементът, който всъщност очертава посоката на движение. Ние имаме е, множество проекти по транспортните мрежи, по коридорите, е, за които се страхуваме. Е, вярно, че много често ни се казва, да, тези инструменти съществуват, има достатъчно финансови инструменти, има достатъчно ресурси и капацитети, е, намеренията, начинанията в е, сферата на транспорта са гарантирани, така да се каже, включително и е, обезпечени в финансово отношение, но все пак бих искала да знам какво става с тези милиарди и по отношение на механизма свързване на Европа, крайна сметка ще ги има ли тия пари или няма да ги има? Ще, е, ще можем ли да осъществим системата? А, да. Исторически погледнато, е, големите компании са показали, че те е, обикновено се справят с критичните ситуации и с преходните периоди, дори и когато, да кажем, трябва да им се поурежат средствата или да се посвият. Но, в крайна сметка, няма нужда да удължавам нещата. Ще има ли все пак едно минимално финансиране, да кажем 10% за механизма свързване на Европа? Ще можем ли да по този начин да отговорим на изи... минималните изисквания, така да се каже? Госпожа Майснер. Госпожа Канчан ще трябва да тръгне малко по-рано и затова ще се съгласите ли да отстъпите вашия ред за изказване на господин Канчан? Благодаря. много ми се искаше да използвам възможността, за да се опитам да отговаря на тази провокация на съвета с подобно действие, с подобна провокация. Защото аз съм сигурен, че е, преди да се стигне, така да се каже, до абсолютен провал и до драматични е, събития, трябва да е, предприемем действия. Да знаем как изглежда следващата стъпка. Ние в нашата комисия естествено много се тревожим за европейските е, е, мрежи, трансевропейските е, проекти. Добре, е, ще има не само тен Т, ще има и тен Е за електронните средства, за интернет и така нататък. Всичко това трябва да бъде гарантирано. Нашите държави, държавите членки в момента разполагат с много-много малко средства. В други държави има повече, естествено, но на основата на солидарността бихме могли да се разберем и да а, предприемем някакви стъпки. Но в а, случаите, в които човек има а, ограничени средства, той се опитва да намери различни да разгледа различни варианти за решаване на проблема и да намери най-подходящия. Ние е, миналата година одобрихме е, фонда за економии е, в енергетиката 220 милиона евро, като това са проекти в енергетиката, естествено, че ще има е, възвръщаемост на тези инвестиции в един определен момент, но при всички положения, е, да кажем, е, когато имате три вида инфраструктура, е, вие можете да разчитате на един мултипликационен ефект. И Другият е, важен аспект е, проектните бонове 220 милиона, да кажем, от е, бюджетните рубрики, от бюджетните функции могат да се прехвърлят евентуално за следващите години, за, така че да осигурим необходимите финанси. Да, е, по отношение на проектните банове мога да кажа, че според мен, е, всъщност основната характеристика на тази е, концепция е, че ние всички заедно ще излезем на финансовия пазар. Естествено, че идеята за проектните облигации е сложна и понякога е, така, човек много се обърква, като слуша различни мнения, но е, в нея се съдържа е, елемент на принципа на солидарност, на принципа на взаимност. Да, когато говорим за инфраструктура, трябва да си даваме сметка и за инфраструктурни проекти, че ние на всяка цена се нуждаем от тази инфраструктура. Да. Това са всъщност е, отговорите, с които можем да е, опонираме на съвета, който действително се държи провокативно. Антонио искрено вярва в проектните облигации. Е, той е най-големият им защитник в нашата комисия. Госпожо Майснер, Антонио, мога ли сега аз да взема думата? Готов ли си? А, но смятах, че може би той желая да продължи. А, е, и така, благодаря много на господин Берги и на господин Калфин за това, че обсъждат е, въпросите с нас. Естествено, че многогодишната финансова рамка е много важна за нас. Е, двама докладчици в тяхната комисия по тази тема, осъзнават важността на различните мрежи на трансевропейската транспортна мрежа, на механизма за свързване на Европа и така нататък. И ето, че е, по отношение на многогодишната финансова е, рамка, наистина е, комисията смята, че трябва да се подкрепи. В това отношение тя поне е категорична. В политическите групи също има единодушие по това е, решение. Естествено, че ние е, се нуждаем от финансови средства и по отношение на телекомуникациите и енергетиката и така нататък, но ние тук отговаряме за транспорта. И струва ми се, че също, е, така, загърбвайки инак политическите си пристрастия, ние сме съгласни, всички ние сме единодушни, че трябва с зъби и с ногти да защитим тези 50 милиарда. 10 милиарда за бенефициарите от Кохезионния фонд. Трябваше да се бъдат запазени. Е, държавите членки всъщност е, е, така се опитаха по някакъв начин да реагират на нашите виждания. Добре, ние решихме, че няма да започваме голямата битка за 10 милиарда, за да запазим голямата сума, която ни е необходима. Няма нужда да струва ми се да говоря тук за това колко важни са транспо... Е, нашите проекти, за които ние се борим, защото на практика функционирането на единния пазар зависи от тях по отношение на е, бюджета 2013 година. Е, ние наистина смятаме, че Оли Рен е прав с това, че така да се каже с една малка сума ти е, можеш, е, е, инвестирайки и оперирайки добре с нея, да я отвоиш, да я отруиш, да я увеличиш многократно и тя да послужи, така да се каже, като лост за по-нататъчното развитие. Ние се нуждаем е, от. Е, финансиране и по отношение на морската безопасност, на е, водните пътища, не само железопътния транспорт, не само е, авиацията, не само сухопътния транспорт. Благодаря. Аз също искам да благодаря на нашия екип от преговарящи. Мисля, че има добър обмен на информация на всички нива, на водене на преговорите с съвета, с председателя на парламента, както и вътре тук в комисиите. Искам да подчертая няколко неща. Това, което каза господин Рике, ние трябва да се постараем разединение между Реджи и Тран комисиите. Трябва да гледаме по-глобално, отколкото транспорта. Трябва да има силна позиция на парламента единна позиция на парламента, амбициозна позиция също време с това. Има а, а, също въпроси, свързани а, с, гласуването в пленарна зала. Не бива да се промени обаче календара защото ще бъде в наш ущърб. На трето място, считам също, че имаме интерес да бъде прието становището на Симпсън по многогодишната финансова рамка. Необходимо е да работим за оперативната съвместимост в сферата на, на транспорта, другите аспекти, да видим каква е добавената стойност като комисия по транспорта, която бихме могли да допринесем. Има различни програми за трансевропейските мрежи, например, както и в други области. Ние работим без цифри, тази сутрин в бюджетната комисия говорихме за някои програми. Кипърското председателство трябва да продължи да работи по цифрите, но това е за по-нататък. Може би ще се наложи известна адаптация на стратегията. Благодаря и до скоро. Господин Зелер. Аз искам също да благодаря на господин Бълге, на господин Калфин за това, че ни запознаха с хода на преговорите. Желая ви успех във вашата работа. Искам да се спра на един по-широк политически въпрос. Многодишната финансова рамка е свързана с стратегия 2020. Знаем какво се случва в Европа сега ако искаме да сравняваме бъдещето на Европа с, в един по-федерален вид, като обединени щати. Това ще изисква и адаптиране на вноските в сравнение с БВП. Не може да чисто финансовата политика да бъде дадена в ръцете на Брюсел или на институциите в Франкфурт, дори 1% от БВП. Това, което е от интерес за нашата комисия, е да разберем, че а, има някои опасения, свързани с механизма за свързване на а, Европа за кохезионната политика. Има 2,5% таван за много от кохезионните страни, което е по-малко от сегашните. Сега се говори за тези 10 милиарда да бъдат взети за механизма за свързване на Европа. Ако от 40 е, извадите още 10, е, това означава, че ще останете с 30 е, милиарда. И какво ще стане тогава с този механизъм за свързване на Европа? Кохизионните държави няма да използват механизма за свързване на Европа, тъй като те няма да са готови с съфинансирането. И през 2012 година няма да имаме достатъчно свързана Европа, ще има по-голямо разминаване между държавите членки, ще има по-успешни държави и по-слабо успешни такива. Така че трябва да гледаме 7-8 години напред, когато преговаряме по многогодишната финансова рамка. Господин Дебакер. Благодаря, господин председател. Три кратки въпроса Искам също от мое име да благодаря на двамата преговарящи за това, че са тук. Сигурно вече, вече сте разбрали от предишните изказвания колко важен за нашата комисия е механизма за свързване на Европа. Въпросът ми е следният. Разполагате ли с информация как вашия преговарящ екип и този на съвета виждат връзката между бюджета е, за механизма за свързване на Европа и е, този посветен на трансевропейската транспортна мрежа. Говори се, че ще има спад в е, бюджета за механизма за свързване на Европа. Ще има нови финансови инструменти, ще бъдат привлечени допълнителни средства и но може да се очаква, че ще се генерират много по-малко средства, което означава, че ще могат да бъдат реализирани по-малко проекти. За тези 10 милиарда от Кохезионния фонд, добре е те да останат за нуждите на механизма за свързване на Европа. имаше финансиране от кохезионната политика за пристанищата. Беше ясно, че тези средства не се изразходват добре. Затова включването на тези средства в средствата, предназначени за механизма за свързване на Европа, има смисъл. Надяваме се тези средства да останат за механизма за свързване на Европа. Това ще бъде полза на кохезионните страни, ще допренесе за по-добрата им свързаност с останалите. Благодаря. В продължение, за нас един от ключовите въпроси във връзка с механизма за свързване на Европа е европейската добавена стоеност. Ако държавите членки могат да кажат, какво искат те. Няма да имаме проекти с европейска добавена стойност. Ще има само национални проекти. Това е нашият дамоклев меч. Господин Калфин, искате ли вие да започнете, след това господин Бърге да продължи или пък искате този път да се смените местата? Добре, нека да започнем с господин Бърге този път. принцип, но няма значение кой ще започне, защото сме обединени в позицията си и искам да го подчертая. Започвам с отговора на дом... въпрос на Доминик Рике. На практика дебатът е без конкретни цифри. Това е за да се избегне а, избегна споровете в парламента и да не се разпадне неговата обща позиция. От друга страна, знаем за какво говорим. Говорим за предложението за комисията, включително инструмента за свързане на Европа, говорим за принципите, които са в доклада на комисията ШУР, в която се иска 2013 плюс 5% като минимум за изпълнение на всички политически ангажименти и, и обещания, включително и Лисабонския договор. И е, има едно допълнително изречение, в което се казва, че е, в случай, че съветът не е готов да предостави съответните суми, съветът е призован да дефинира сам негативните приоритети, които ще изключи от финансирането. Защото това е един от основните елементи, които липсват в, обще, в обществения дебат. Става дума не само за трансевропейските мрежи, става дума за външните работи, за политиката за развитие, става дума за идеята 3% е на брутния вътрешен продукт да отиват за научно-развойна дейност и за иновации. Това е цел, която няма как да постигнем, ако сумите се намаляват. Няма как да постигнем изпълнението на нашите международни ангажименти за политиката за развитие от 0,7% от брутния национален доход и тези суми, суми просто не са на лице в многогодишната финансова рамка на този етап. Така че имаме избор. Изборът е или да коригираме сумите, или ам, да имаме а, доблестта да заявим а, какво точно се орязва. И съветът трябва да излезе с допълнителни ангажименти и да има предвид, че поемайки допълнителни ангажименти и давайки допълнителни обещания, трябва да си посрещне и съответните бюджетни последици. Що се отнася до проблемите с Комисията по регионални въпроси? Ако няма подходящо решение в Европейски парламент, всичко остава в ръцете на Европейския съвет. Съмнявам се, е, е, че това е най-доброто решение. Така че за мен има два варианта. Или да има разговори между председателите, координаторите и докладците на съответните комисии да се намери решение в, къд... случаите, където има е, конфликти на правомощия. Може да се вземе решение на конференцията на председателите на комисии. Може всички да бъдат вкарани в една зала и да се затворят вратите, докато не се намери решение. Отлично предложение. Казва някой, преводачите не виждат кой. При всички положения сме съгласни и за основното в доклада на комисията ШУР. Има предложение да се замразят сумите за кохезионната политика за 2007-2013 и след това а, втория голям блок селско стопанство да бъде замразен на нива 2013. При всички положения е ясно, че каквито и да са сумите в многогодишната финансови рамка, а, все още ще има държави, които ще настояват 100 милиарда да бъдат урязани. Парламентът не трябва да се отказва от своята позиция, а именно двата автоматична, е, е, автоматичен дефлатор, който остава докато не бъде договорено нещо друго. Този елемент е важен за нашата позиция и той е важен и по отношение на възможността за маневриране и, при преговорите. Напълно съм съгласен, че в този контекст трябва да говорим за иновационни финансови инструменти. Господин Канчан спомена а, това. А, ето, например, имаме един фонд за гаранции а, в европейския бюджет, който гарантира дейностите на Европейската инвестиционна банка в трети страни. В рамките на съществуващата многогодишна финансова рамка се опитваме да съберем позициите по отношение на средствата за научно развойна дейност и да не можем просто ете да бягаме а, от отговорностите. Много важно е парламентът да участва при изграждането на тези финансови инструменти и евентуалните им альтернативи, за да не се окаже, че губи територии, които вече са завоювани при преговорите преди няколко години. И така, чрез тези проекти, чрез евентуални възможни гаранции, парламентът ще трябва да има възможност да повлияе на тези финансови инструменти. Защото, независимо от това, дали сме силни защитници на Европа или смятаме, че по-скоро Европа трябва да се ограничи до вътрешния пазар, всички ние смятаме, че трябва вътрешният пазар да бъде завършен, включително и по отношение на телекомуникациите и енергийната политика, които са от ключово значение за економическия растеж и за създаването на заетост. И така, трябва да се определят позициите и евентуалните иници... Е, альтернативи, както и конкретните предложения. Що се отнася до морската политика, говорите за инфраструктура и прочие. Има някакви предложения е, на комисията и мисля, че е добре да се говори и за други а, е, области, за научно-развойната дейност, например, е, що се отнася до изследването на моретата, както и за Европейския институт за технологии и възможностите, които могат е, да ни се предоставят благодарение на неговите постижения в тази област. Що се отнася до критиките по отношение на кохезионната политика? Мога, разбира се, веднага да ви покажа какво се случва в моят е, избирателен район, във е, е, всеки един отрасъл на Европейския съюз, кои са какви са разходите по програми, какъв е дефицита и прочее. Въпросът е следният. Как може да се приложи идеята за по-добро разходване на средствата? Защото този въпрос е много важен, ако искаме да постигнем добри резултати. Същевременно е важно и следното. На този етап, чрез съвместно вземане на решение и чрез обсъжданията по бюджета, непрекъснато призоваваме преговарящите да опростят правилата. Не бих могъл да се съглася в някои области на програмиране, административната тежест в рамките на комисията и особено в държавите членки да нарасне. Това не е приемливо в контекста на бюджетните консултации. Каза го и вчера, когато говорихме за сълскостопанската политика. Мисля, че е много важно на края на преговорите резултатите да преминат през проверка за бюрократичност и да се види дали няма твърде голяма тежест, защото имаме изменения по програмите, по които се взема съвместно решение и настояваме правилата да се преразгледат и да се подобрят, за да се намали бюрократщината. Също времено а, що се отнася до стратегията, трябва да говорим по конкретните стратегии, които могат да бъдат необходими, които подлежат и на известни корекции в зависимост от позициите при преговорите по време на кипърското председателство преди е, Европейския съвет. И така, много важно е да не бъдем да и навън от играта. По отношение на становищата разгледах измененията, които бяха подадени от депутатите. Много от тях са свързани с многогодишната финансова рамка, но а, а, има и такива, които засягат процедурата на съвместно вземане на решение. Много важни въпроси и същевременно а, има и големи проекти а, Егнос Галилео, а, МИС и така нататък. Много големи са тези проекти и трябва да говорим за единност на бюджета. Бюджетът е единен, това е принцип, но на сумите, които а, в момента са извадени от бюджета на комисията, трябва да бъдат интегрирани. Защото иначе интересите на парламента ще пострадат значително. И с намаляването на сумите, интегрирането ще става все по-трудно и по-трудно. Същевременно има и една постоянна опасност за бъдеще, за бъдещето, свързано с заделянето на 1% от брутния национален доход в Европейския съюз за проекти от този характер. Ако а, Във връзка с това може да има заплахи за единността на европейския бюджет. И то не само във връзка с многогодишната финансова рамка, а и е, във връзка с по-нататъчното развитие. Може да се окаже, че попадаме в ситуация, в която има проект подкрепен само от 10 страни и след това какво се прави. Е, имаме проблеми с е, фонда за развитие, например. Така че имаме тук един отворен въпрос – като цяло нашата позиция е ясна, но сумите трябва да бъдат интегрирани, без да се а, унищожава външно развойната дейност. Благодаря. Uh, uh, Аз не бих искал да злоупотребявам с времето и търпението на колегите от комисията, но нека да поговорим за европейската добавена стойност. Да, от една страна ние желаем едно по-добро изразходване на средствата, по-добра кохезия. Е, и двете неща не си противоречат. Е, в крайна сметка сближаването, кохезията и доброто изразходване е, на средствата са тясно свързани помежду си и може би това е най-добрият начин за да се справим с въпроса европейски бюджет. Това е, е естествено много важен е, инструмент е, в рамките на бюджетната политика, включително и обществените поръчки за държавите членки. Трябва да разберем, че един от малкото инструменти и механизми за стимулиране на европейската економика и именно европейския бюджет. Благодаря ви. Благодаря много и на двамата е, на господин Берги и на господин Калфин за времето, което ни отделиха, за информацията, която ни дадоха и за отговора на въпросите. След е, тази е, точка ние ще говорим за многогодишната финансова рамка е, е за периода 2014-2020 година и точно е, вашата основна идея в крайна сметка е, е поставена на предно място е, и в становището по МФР за 2014-2020 година е именно изключително важната роля на транспортния сектор на Европейския съюз като гръбнак на вътрешния пазар и на економи... економиката на Европа. И така много-много сърдечно благодаря и на двамата докладчици. И е, ние си даваме сметка колко е, сложна е вашата задача да водите консултации и преговори с съвета, с нашия враг, тъй да се каже. <laughs> Но точно трябва да издебнете момента, в който най-малко очакват да ги атакувате и да ги нападнете, за да наложите нашата позиция максимално. Благодаря. Okay, next item is the... Така, следващата точка е, е становището по многогодишната финансова рамка. По време на лятната вакансия измененията не са били преведени, но след като вече разменихме мнение с докладчиците по МФР, аз съм в по-благоприятна позиция но трябва да ви информирам за това, което предстои. На 17 е, септември е, се предвижда е, гласуване по становището. Преди това, естествено, ще обсъдим измененията. Следващата седмица в Страсбург една голяма част от измененията, които са внесли колегите, се отнасят до процедурата е, обичайната, обикновената е, процедура за е, съвместно усилване на решение. Това е всъщност една голяма част от измененията. Като друга част от измененията се отнасят до най-важните за нас рубрики заедно с докладчиците от бюджетната комисия, ние ще се опитаме да прокараме нашата линия в консултациите и преговорите с съвета. Що се отнася до законодателната процедура, най-вече във връзка с механизма свързване на Европа, аз мятам, че нашата съвсем простичка и кратка, но е, решителна позиция, която трябва да излезе като послание към съвета е, че е, достатъчно средства за транспортния сектор е, е жизнено важен въпрос за европейската економика. Някои от измененията се отнасят именно до тези законодателни аспекти е, и процедурни аспекти. Съдържанието на част от тези изменения наистина е много добро. И струва ми се, че дава е, една добра основа за постигане на компромис. 2, 4 и 7 са измененията на госпожа Яла 11, 23, 24, 9, 10, 25 от други колеги, чието имена чувате. 20 32 също. Това са измененията, които се отнасят до споменатия вече въпрос. Ние не желаем, така да се каже, да се е, получава някакво противоречие между е, е, обсъждането на многогодишната финансова рамка и законодателната процедура. Затова държим на обикновената процедура. Има и други изменения. 26, 27, 28 които са много полезни, а също и е, изменение 3 на господин Рике, изменение 21, 17, 19, 13 на е, господин Фандален. Е, други изменения също на колеги, които се отнасят до туризма и до малките и средните е, предприятия. Всичко това е в крайна сметка е, важно за отбелязване. Това са изменения, които очевидно ще бъдат взети предвид. И така на не на 17, на 18 септември, всъщност е, на заседание на нашата комисия, ние ще обсъдим тези изменения и аз много се надявам, че ще можем да се споразумеем. Гесина Майснер, аз съм. Нямам възражение срещу това, което вие казахте. По отношение на измененията, аз не споменах всичко, но споменах тези, които са групирани около, да кажем, процедурата за съвместно взимане на решение и струва ми се, че ще можем по някакъв начин да се споразумеем за предложенията, които вие сте направили в Страсбург. Следващата седмица ще ги обсъдим. Струва ми се, че по този начин приключихме с дневния ред. Благодаря на преводачите. На 17 септември е следващото ни заседание, което ще продължи и на 18. Благодаря на всички. Приятен. и уикенд.